Îi rugăm pe colegii care vor să plece să plece în liniște, pentru că trecem la... colegii Колеги, ако обичате, запазете тишина. Продължаваме с обясненията на Бота. Вря... Преди това, нека ви кажа, че започваме с онези обяснения на вода, които не можаха да бъдат направени вчера. След това ще продължим с обясненията на вота по текстовете, по които гласувахме днес. Заседанието ни не може да продължи след 14 часа. Затова имаме <clears throat> един час на разположение. Всички останали обяснения на вота ще бъдат подадени в писмена форма. Давам думата на госпожа Нина Гил за една минута. Не е в залата. Господин Полчак също не е тук. Госпожа Морвай. Госпожо Морвай, имате думата за една минута. Mike, Mike. Mike. Děkuji, pane předsedo. Thank you, thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Domnul Polciac, un minut. Господин Полчак за една минута. Имате думата. Error, error. Uh, excuse me. After, after, do, domnul Polciac nu era în sală când Господин Полчък, когато исках да му дам думата, не беше в залата, но междувременно дойде. За това сега ще дам думата на него, вие ще се изкажете след него. Благодаря, господин председател. С радост гласувах за шестия доклад за политиката на сближаване. Според мен, това е един много добър текст от основните аспекти на регионалната политика и политиката на сближаване. Политиката на сближаване трябва да се съсредоточи върху подпомагането на економически по-слабите региони, но тези, които изостават с изпълнението на економическите показатели. Абсолютно необходимо е да подпомогнем тези региони. Политиката на сближаване трябва да наблегне върху гъсто населените региони, но и върху други региони с по-специални потребности. В бъдеще регионалната политика и политиката на сближаване трябва да заложат на устойчивия растеж, тъй като това е от основно значение за Европейския съюз. Устойчивият растеж е основен аспект на регионалната ни политика. Бъдещето е именно в устойчивия растеж. A kohézióval kapcsolatos jelentése természetesen igennel szavaz. Що се отнася до доклада за сближаването, да, гласувах за него. Аз съм от държава, която изостава в Европейския съюз и по принцип, е, може би в Унгария можем да получаваме повече средства, защото въпросът е как ще се разпределят средствата. Унгария не смята, че различията ще бъдат преодолени. Става дума за тези между изтока и запада. Има две причини за това. От една страна колонизацията, която усещаме и продължаваме да усещаме, дори още преди присъединяването, пък и след него. Втората причина е, че ни изсмукват енергия. От една страна неолибералните глобалисти и Европейския съюз, от друга страна собствените ни олигарси – които разпределят помежду си богатствата на Унгария. Става дума за земя, която се продава и препродава между тези хора. Ние сме против тази процедура. Госпожа Маковей, имате думата. Микрофонът ви не е включен. Ние сега имаме обяснение на вод от вчера и след това ще продължим с тези, които гласувахме днес. Добре, в такъв случай господин Етрич има думата за една минута. Той също не е в залата. Господин Богович също не е в залата. Госпожа Малетич не е в залата. Господин Кели. Той също не е в залата. Господин Мамикес. Имате думата. Благодаря, господин председател. Аз с удоволствие подкрепих доклада на господин Дойче, тъй като считам, че от гледна точка на Латвия забелязваме две процедури, които са в ход развитие на изоставащите региони и на второ място на прилагане на кохезионната политика. Но помощта, която им се оказва, не е достатъчна. Трябва да се направи нужното. Има намаляване на средствата, заделени за целта в Европейския съюз и надявам се, че този доклад ще даде важен принос за подобряване на състоянието на нещата. Благодаря. Госпожа Харкен има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Този доклад е особено важен, тъй като става дума за инвестициите в растеж и работни места в европейските региони. Много често инвестициите се съсредоточават върху градовете и градските райони, което не допринася за балансирано развитие на Съюза. Силните държави се нуждаят от силни региони. Същото въжи и за Европейския съюз, ако иска да е силен. Кохезионната политика е основният ни инструмент за насърчаване на регионите. На нея се пада една трета средствата от бюджета ни. Ако искаме да подпомогнем регионите и да ги насърчим, ще трябва да имаме да гарантираме достъп до широко лентов интернет в регионите и в селските, тъй като технологиите са особено важни. В Ирландия, например, в... нямаме достъп, повсеместен достъп до цифрови технологии. Затова балансираното регионално развитие и равните възможности си остават само кухи фрази, докато не гарантираме достъп до цифрови технологии. Благодаря. Госпожа Нина Гил не е тук. Господин Поспишил. Děkuji pěkně, pane е, předsedo. Благодаря, председателю. Аз съм за този доклад. Става дума за годината за активно стареене. Обеден съм, че възрастните хора, като значителна част от населението, ще продължат да се увеличават и затова е важно Европейската комисия да подкрепи активното стареене, за да може уменията на възрастните хора да бъдат развивани, например компютърната грамотност. Трябва да подкрепим семействата, за да може те да интегрират възрастните хора в живота си. Има големи разлики в отделните държави членки, що се отнася до грижата за възрастните. Тези различия не са свързани само с сумите, които се изплащат на тези хора, но и възможностите, които имат възрастните за да живеят. Надявам се програмата за активен живот да продължи и това да не е края на процеса. Благодаря. Искам да коригирам нещо. Искам да ви кажа, че в момента обясняваме гласуване за доклада на господин Кукън. Моля да го знаете. Давам думата на господин Богович. Имате думата. Но... Френца? Но, но, но, но. Мистер Богов. Господин Богович има думата. Той не е в залата. Госпожа Заборска има думата. За една минута, моля. Благодаря, господин председател. Европейската година за активен живот на възрастните хора показа колко са важни възрастните хора в едно застаряващо общество. Докладът Кукън е посветен и на размера на пенсиите при жените и майките. Тъй като жените се грижат за деца и други членове на семейството, това се отразява отрицателно върху размера на пенсиите им. Необходимо е да се справим с този проблем. Несправедливо е обществото ни да санкционира жените, които отглеждат бъдещите поколения. От бъдещите поколения зависи просперитетът ни. Гласувах за доклада. Очаквам скорошни и конкретни предложения. Оценявам факта, че Европейският парламент прие моето предложение и добави към наименованието на тази европейска година и солидарност между поколенията. Господин Кели не е в залата. Следващият оратор. Господин Мамикенсън. Аз с удоволствие подкрепих доклада на господин Кукан, тъй като той отразява реалностите в Европейския съюз, а именно, че населението застарява, нуждаем се от повече солидарност между поколенията. И то сега повече от всякога. До 2050 година средната възраст в Европа ще бъде над 50 години. Това ще се отрази на социалното осигуряване, на образованието, на здравеопазването. Има много изследвания, които посочват как могат да се подобрят условията. В моята страна, Латвия, има сериозен проблем с застаряването на населението. и това изисква и спешни мерки на европейско ниво. Благодаря госпожа Харкен за една минута. Гласувах за доклада за солидарност между поколенията и активното растение. Старане, извинете. Става дума за достъп до образование за възрастни, транспорт, дългосрочни грижи и така нататък както и тежеста върху раменете на онези, които се грижат за близките си. Не става дума само за активно старение, става дума за солидарност между поколенията. Ясен сигнал от този парламент призовахме Европейската комисия да види каква е добавената стойност за нов финансов инструмент за минимални доходи за всички европейски граждани, които са под праха на, прага на безността. Знам, че това е компетентност на държавите членки, но ако има някаква добавена стойност за европейски инструмент, парламента трябва да го знае. И накрая трябва да кажа, че сме възмутени от положението, при което работата и работното място се оказват все по-несигурни и това засяга най-вече младите хора. Благодаря. Господин Полчак за една минута. Пане председо, аз съм ровнеж подпожил туто справо пана колеги Кукана, протеж... Благодаря, господин председател. Аз също гласувах за доклада на господин Кукан, тъй като според мен солидарността между поколенията е един от най-важните принципи за нас, една от най-важните альтернативи за справяне с предизвикателствата пред обществото. Застаряването е факт, демографските промени също и ако повечето от нас застават зад подпомагането на младите семейства, то мисля, че ще трябва да подпомагаме и по-възрастните такива. Да удължим максимално живота на възрастните хора. Трябва да им предоставим всички услуги, от които се нуждаят, така че да не попадат в домове за грижи за възрастни хора. Мисля, че с това бихме дали много добър пример за най-добри практики и за солидарност. Благодаря. Преминаваме към доклада на господин Ван Декамп. Давам думата на госпожа Лопес. Явно не е в залата. Госпожа Гил също не е тук. Господин Кели не е в залата. Господин Мамикинс. Господин председател, благодаря ви. Аз подкрепих доклада. Според мен много важно е през 21 век Бялата книга да очертае една система на ефективни транспортни мрежи в Европа в контекста на глобализацията. Като имаме предвид, че нашата економика трябва да се съживи, тук транспортът може да изиграе важна роля. Парламентът и комисията трябва да предприемат конкретни стъпки, за да може стратегическата визия да бъде конкретно приложена и да имаме една истинска трансевропейска транспортна мрежа, което е нещо много важно за бъдещето. Благодаря. Господин Лундгрен има думата. Той не е в залата. В такъв случай преминаваме към обяснение на ВОД по доклада на Возенберг. И първият оратор е госпожа Шойдрова. Благодаря, господин заместник председателю. Аз гласувах за този доклад. Обедена съм, че докладчикът е свършил отлична работа и напълно съм съгласна с съдържанието му. Говорим за равенство между половете, но всъщност забелязваме, че такава не съществува а, е, често. Стереотипите водят до това, че няма достатъчно жени е, в сферата на науката и технологиите. Целта на този доклад е да премахне невидимите бариери, които пречат на жените да преследват кариера в тези сфери. Искаме професионалния и личния живот е, да вървят ръка за ръка, особено в сферата на науката. Жените да могат да се връщат е, обратно на работните си места, без да губят скорост. Благодаря. Благодаря. Госпожа Житнанска. Няма я. Госпожа Форенца. Е, е, Гласувах убедено за един текст, който ни кара да помислим за това колко е непробиваем този таван, макар и прозрачен, особено в университетите. Аз лично, личен опит мога да кажа, аз съм научен работник, работех на договор с неограничен срок и смятам, че трябва да се премахнат такива пречки. Пречки, които се дължат на дискриминация по полов принцип, която продължава да оказва своето въздействие в университетите. Също така е необходимо съвсем ясно да кажем, че работата в университетите става все по-несигурна и това засяга най-вече научните работници жени. Трябва да се промени това радикално. Европейски съюз трябва да преодолее тази дискриминация и най-вече в публичните университети. Това е изключително важен инструмент за борба а, срещу дискриминацията по полов път. Благодаря. Аз също бях в миналото научен работник. Госпожа Нина Гил, но я няма. Госпожа Паркър, няма я. Харкин. Uh, Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад за кариерното развитие на жените в науката и университетите. В Ирландия специализираният съд по въпроси на равнопоставеността миналата година по делото Мишел Скефингтън постанови, че е имало както пряка, така и косвена дискриминация в рамките на процедурата по повишаване в длъжност. Това не е първият подобен случай в академичните среди в Ирландия. През 2009 година само 10% от по-високите постове в академичните среди бяха заемани от жени. Да, бяха предприяти действия от а, някои не толкова елитни колежи. Приветствам предложението и някои от альтернативите, които се предлагат в него. Трябва да приложим бюджетиране, вземащо предвид фактора пол. Трябва да се гарантира по-широко участие за жените. Създаването на план за равнопоставеност между половете трябва да е предпоставка за финансиране в академичните среди. Госпожа Морвай. Аз подкрепих доклада за кариерите на жените в областта на науката и преподавателската професия в университетите. В Унгария нещата не са по-различни, отколкото другаде. Когато говорим за ръководни постове, жените съставляват едва 10% от ректорите на университети. Нещо друго, което искам да откроя от доклада, е броят на докторантите жени. За съжаление, повечето от тях се отказват от научна кариера, след като получат докторската си степен и често това се дължи а, на раждане на десе. Това е естествено, но това, което не е естествено, а, е, че има твърде малко жени ректори на университети и ние трябва да обърнем сериозно внимание на проблема. Аз призовавам онези, които са засегнати от а, а, този проблем, да ми изпратят имейли. Господин Кели не е също в залата. Господин Бухнер. Разбира се, равнопоставеността между двата пола, еднаквото ценене на работата им, е принцип, на който никой от нас не би се противопоставил. Двата доклада, Фосенберг и Родригес обаче, няма да допринесат за такава равнопоставеност. Защо? Защото не би трябвало човек да решава да следва естествени науки в университета, например, само защото такова следване се рекламира. Следването в областта на естествените науки е нещо изключително трудно и човек трябва добре да обмисли това свое решение. Ако човек иска да се занимава с такива науки, трябва да проявява голяма ангажираност. А такава ангажираност не проявяват студенти, които са започнали това следване само защото са им го рекламирали широко. Ако човек прекъсне следването си, то той е загубил време и много средства. Затова и двата доклада, според мен, са безотговорни и по никакъв начин няма да помогнат на младите момичета. Госпожа Петир че аз съм поддържала ова извещче. Благодаря, председателю. Аз подкрепих доклада, тъй като е ясно, че след като толкова говорим за равни възможности между мъжете и жените, в крайна сметка не сме стигнали до никъде. Жените премахват ежедневно пречките пред себе си и създават нови възможности. Оставаме обаче с впечатление, че ги ценим по- малко, отколкото мъжете. Затворени са врати за тях и, пред бизнес, и в бизнеса. Макар, че част от жените са много по-талантливи от мъжете, които успяват в тази сфера. Тези невидими бариери се създават от обществото като цяло, така че трябва да насърчим жените най-вече да бъдат достатъчно уверени, че могат да постигнат много и успешно да съчетаят професионален и личен живот, както и да бъдат лидери или менеджери. Трябва да има равни възможности за мъже и жени, що се отнася до заплащане, възможности за повишение, и мисля, че решението ще бъде е, промяна на мисленето в обществото. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към обяснение на ВОД за миграция и бежанци. Или пък не, казва председателят, докладът Родригес. Давам думата на госпожа Поншток, но нея я няма. Госпожа Шойдрова. Михайла. Děkuji, vážený pane místo před... Благодаря, господин заместник председателю. За щастие, докладът за емансипиране на жените чрез образование в Европейския съюз беше нещо, което не можах да подкрепя. В доклада има доста проблеми, и са в пряк конфликт с основните договори на Европейския съюз. Те нарушават правото на образование, що се отнася до сексуалното образование и прочие. Въпреки, че се съдържа ценна информация, този доклад не носи нищо ново, не предлага прагматични решения. Всеки рационален човек счита, че има равнопоставеност между мъжете и жените, но те имат различни възможности. Знаеме, че доброто образование е основата на едно добро общество. Трябва да се положат повече усилия за образованието на жените и момичетата, но не това е пътят, който трябва да следваме. Включването на задължително сексуално възпитание в училищата е нещо, което е в правомощите на държавите членки. Радвам се, че документа не е обвързващ и държавите членки не са длъжни да го приемат автоматично. Благодаря госпожа Житнанска, тя не е в залата, госпожа Форенца има думата. Благодаря. Аз с голямо удовлетворение е, отбелязах как бе прият този доклад. Подкрепих го активно. Подкрепих го, защото тук в залата на Европейския парламент бяхме свидетели на поредната мистификация срещу онова, което най-общо се нарича теория на пола. Мисля, че този терор е скок в, среди... в а, средновековието. А, точно за да не скочим назад във времето, е добре, че одобрихме това. Важно е да има, одобр... да има обучение в сферата на половото образование, както и факторът пол. Защото така ще се борим срещу дискриминацията по полов принцип, сексизма, трансфобията и хомофобията. Удовлетворена съм, че докладът бе прият и се надявам, че точно такива изследвания в сферата на пола ще бъдат част от образователната система на Европейския съюз. Нина Гил я няма, госпожа Паркър я няма, госпожа Морвай няма, я е, госпожа Заборска. Дякуем, пан председа. Гласувала съм... Благодаря, господин председател. Гласувах против доклада. Всяко семейство има право да живее свободно. Всяко семейство трябва да има право да образова децата си така, че да не ги дискриминират. Родителите са тели на децата. И това тяхно право да просвещават децата си е закрепено и в Конвенцията за правата на детето. А понятия като пол, например, няма точно определение – или по-скоро нямат едно единствено определение. Затова и терминът пол не е подходящ за контекста, в който го използваме. В доклада се говори и за половото самоопределяне, но и това понятие няма нищо общо с реалността. То е с идеологическа окраска и не би трябвало да се включва в задължителната учебна програма на децата. Госпожа Харкин. Благодаря този доклад за еманципиране на момичетата чрез образование трябваше да се разгледа в парламента. Ние трябва да си припомним Малала и неговата впечатляваща реща. Ние знаем, че знанието е сила, ние живеем в общество, основано на знанията. Ние настояваме Европейския съюз да се присъедини към конвенцията от Истанбул, държавите членки да я ратифицират, да се работи е, по тази тема във външните отношения на Съюза. Аз съм е, за е, полово възпитание, съобразено с възрастта на децата и бих искала държавите членки да включат това като задължителен предмет за учениците от средното училище. Повечето от младежите ни имат до, достъп а, до световната мрежа, до интернет с всички плюсове и минуси. Те трябва да разполагат а, с а, нужното възпитание а, в а, областта на, на а, въпросите на пола, за да могат да се предпазват по-добре. Благодаря. Господин Бухнер има думата. Той не е в залата. Госпожа Петър. Благодаря, председателю. Мисля, че приемането на този доклад е срам за върховенството на закона. Гласувах против. Такива идеологии трябваше да останат в миналото. Социалистите ни ги налагат отново. Те се опитват това да бъде в контекста на закрилата на детето, но този доклад пречи на родителите сами да решават как да отглеждат децата си. Държавите членки нямат едва ли не право за собствена учебна програма. Питам се какво ще последва. Депутатите знаят ли позицията на своите глас, гласоподаватели? Аз гласувах против този доклад, защото той противоречи на тази Европа, в която вярвам. Аз съм за една Европа, която наистина зачита истинските човешки ценности. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към обяснение на гласуването за днешните доклади Миграция и бежанци в Европа. Госпожа Форенца я няма. Господин Поспишил. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem u této zprávy byl proti. Благодаря, господин председател. Гласувах против доклада, тъй като според мен той се основава на погрешна идея. В текста се твърди, че Европа може да се справи с проблема с миграцията, въвеждайки задължителни квоти за разпределянето на мигранти на своя територия. Но няма точни критерии за постановяването на тези квоти. Според мен, мигрантите трябва да отидат в страната, която са избрали, а тя от своя страна, възоснова на международното право, следва да реши дали да ги приеме или не. Следва да предоставим подкрепа на мигрантите, финансова и друга, но едно административно решение, основано на задължителни квоти, няма да доведе до нищо. В моята страна, Чешката република, все повече се ширят настроения срещу мигрантите. В момента, в който на наша територия проникнат незаконни мигранти, хората все повече по-категорично ще се обявяват срещу Шенген. Не ми се иска да се стигне до такова положение. Затова трябва да намерим и други решения, различни от предложените. Господин Креспо. Аз реших да подкрепя този доклад, тъй като той а, включва едно изменение, което се отнася до беженците. В Испания това, което наблюдавахме а, при притока на беженци, и това се отнася и за останалата част на Европа, е, че нези, които са на първа линия и които трябва да се справят с тази беженска вълна. Разбира се, Юнкер казва чудесни неща за солидарност за Европа, но проблемът е в това, че това са само думи. Ако не бъдат предприяти конкретни действия, тези думи нямат смисъл. Нека да не забравяме, че Европа може да продължи да изгражда все по-високи огради, но ние се нуждаем от конкретни, политики на място за справяне с проблема. Ние се нуждаем от солидарност за изграждането на една по-различна Европа в бъдеще. Благодаря госпожа Зданока. Благодаря. Аз гласувах за, за тази резолюция. Текстът прекрасен, но няма корени. В първото съображение се казва, че безпредседентен брой лица търсят защита в Европейския съюз, което се дължи на регионална нестабилност, конфликт и нарушение правата на човека. Тази регионална нестабилност е последствие от на какво? Къде са корените? Резолюцията няма отговор на този въпрос. Мнозина от онези които са министри, създадоха тази нестабилност в Афганистан, Ирак и Сирия. Сега обаче те са тук в тази зала и искат да прехвърлят личната си отговорност на раменете на всички денакоплатци. Да, трябва да бъдем човечни в отношението си към бежанците, но тези безотговорни държавници не заслужават човечност. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за резолюцията за миграцията и беженците в Европа. Става дума за извънредни мерки в отговор на хуманитарно бедствие в огромен мащаб. Не можем да обърнем гръб на търсещите убежище. Европейският съюз трябва да очертае съгласувана позиция. Финансовата криза бе изпитание за Европа. Да, но настоящата криза с миграциите е още по-тежко изпитание за Европа. Можем ли всички заедно да проявим човечност? Съгласна съм с папата, който каза, че всяка църква трябва да приеме мигранти. Приветствам всички НПО и местни органи на самоуправление, които приветстват бежанците. Но в средносрочен и дългосрочен план трябва да дадем възможност за легално навлизане на наша територия, например по линия на синята карта. Ще трябва да върнем и незаконно влизащите на наша територия мигранти. Трябва да си сътрудничим с ВКБОН при управлението на бежанските лагери в Северна Африка. Но Балцо. Господин Балцо. Ами- Благодаря, господин председател. Резолюцията за миграцията показва, че Европейския съюз не е в състояние да разреши кризата с, с мигрантите. Резолюцията, както и заявленията някои държавни глави, е, означават е, открита покана към мигрантите. Това не са беженци, това са незаконни мигранти. Сега тяхната бройка е стотици хиляди, но ще станат и милиони. Над 195 е, хиляди са пресекли незаконно границата на Унгария и това сериозно безпокои местното население. Унгарското правителство е затруднено от устарели разпоредби, които трябва да бъдат отхвърлени. Това е единствения път, по който Унгария може да запази границите на шенгенското пространство и тези на Унгария. Разбира се, хуманитарните аспекти трябва да се отчитат, но не бива да забравяме и основните принципи, а именно, че Европа е за европейците. Благодаря, госпожа Мици. Аз за малко бях в Лампедуза. Имаше мнозина, които умряха, деца също. Докато говорим тук, мъже, жени, деца загиват. Докато сме тук, те са изправени пред смъртта, бягат от война и преследване. Това са фактите. Имаме Европейски съюз, но като че ли нямаме достатъчно ценности. Имаме нужда от обща политика за убежище и миграция. Не можем да забравим обаче държавите членки, които приемат тези мигранти. Господин Микис. Благодаря, господин председател. Според мен Европейският съюз трябва да разработим съобхватен механизъм за справяне с кризата. Не е достатъчно да въвеждаме временни механизми. Необходима ни е обща политика в областта на миграцията и обща беженска политика. Ако в момент на криза не работим заедно, ще ни е много трудно да се справим с нея. След финансовата криза настъпи кризата с бежанците. трябва да установим обща беженска политика. В противен случай няма да се справим. Господин Ханан. Благодаря, господин заместник председател. Предложението на Европейската комисия за беженски квоти не е устойчива нито в морално, нито в практическо изражение. Унези, които са в Европейския съюз, не са най-засегнатите. Ако искаме да помогнем действително на нуждаещите се сирийци, ние трябва да ги вземем директно от беженските лагери, които са в, в региона. А, а сега ние сме възложили миграционната ни политика на трафикантите. Не може да имаме квоти и също времено да имаме принцип на свободно движение на хора. Тези беженци ще получат документи за пътуване. двете неща не са съвместими. Шенгер, както еврото, беше система за добро време. И те действаха добре, когато беше слънчево но се сриват при задаването на буря. И ние не бихме искали Европа да се превърне в континент пустиня. Благодаря. Госпожа Морва е вече не е в залата. Госпожа Шойдрова. Благодаря, господин заместник председателю. Не мога да подкрепя този доклад и не го подкрепих. Там се съдържат препоръки или изисквания, или както искате ги наричайте, за задължителни квоти за разпределение на беженците. Това е един модел, който би трябвало да стане стандартното решение. Според мен това е неприемливо. Държавите членки трябва да могат да изберат дали доброволно са съгласни с другите, в зависимост от възможностите, които имат. Не може да им се диктува колко беженци да поемат. Чехия приема бежанци сега и наша отговорност е да покажем солидарност, но в същото време трябва да бъдем солидарни с собствените си граждани. Използването на квотите не е вариант за нас и Европейската комисия като че ли най-накрая излиза с по-добро решение, като гарантира външните граници на Съюза, като в същото време помага на бежанците там, където а, са конфликтите, като се опитват да създадат по-безопасни държави. Благодаря. Благодаря, госпожа Петир. Не е тук вече. Господин Кобърн. Господин заместник председател, всички бяхме потресени от сирийското момченце, което бе намерено мъртво на турски плаж. През изминалата седмица европейските политици се надпреварваха да изразяват солидарност и състрадание, но необходими са конкретни действия. Повечето от мигрантите, навлизащи на наша територия, са економически мигранти и ако не се справим с това явление, още повече хора ще загиват. Защо държавите от Персийския залив не заплатят за изграждането на добре управлявани лагери на границата с Сирия? Така техните събратя мусулмани, ще могат да се завърнат в Сирия, след като конфликтът там бъде решен. Ужасяващо е онова, което се случва в Средиземноморието. Загрижен съм наистина за правата на човека на мигрантите, но съм загрижен и за човешките права на моите съграждани. Загрижен съм за правото им на работа, например. Трябва Близкият изток сам да плати цената. Домнул Вулф Господин Уолф. Благодаря. Всяко човешко същество има право на живота, храна, облекло и покрив на главата си. Но това трябва да става в рамките на собствените им държави. Всеки човек, когато има основателни причини, може да мигрира и да се установи в друга страна. Но, той трябва да... Е- но това, че член на дадена държава не означава, че той не е част от човечеството. Въпросите с миграцията са сложни и трябва да бъдат разглеждани в глобален мащаб. Не може да се решава проблема чрез определението на квоти, които се определят от малцина. Трябва да видим какъв ще е ефекта върху гражданите, върху ресурсите, международните проблеми, вместо да се използва расистски, ксенофобски език, защото този език не е езикът, който използваме ние. Благодаря. Преминаваме към обяснение на ВОД към резолюциите, които бяха гласувани относно ролята на Европейския съюз в мирния процес в Близкия изток. Господин е не е в залата. Господин Балцо има думата. Той също не е. А, той е тук. Извинете. Господин председателю, благодаря. Европейския съюз играе активна роля в процеса за търсене на мир в Близкия изток. Аз съм съгласен с това. И за Израел, и за Палестина има определени изисквания за постигане на мир. Но в резолюцията отсъстват някои важни моменти. Европейският съюз трябва да търси слагането на край на управлението на Ислямска държава на Западния бряг трябва също така да иска всички онези, които са хвърлени в затвора, да бъдат освободени и да заклейми насилствените действия срещу заселилите се лица. Макар, че настоящата резолюция е стъпка напред в сравнение с предходни такива, аз не можах да гласувам за нея по тези причини. Господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Европейският съюз подкрепя решението, основано на създаването на две държави. Това е единственият начин за решаване на военния конфликт и установяване на мир. Трябва да бъдат създадени две държави, като се зачитат границите от 1967 година. Столицата на тези две държави трябва да е Иерусалим. Това ще бъде едно стабилно решение, което ще гарантира бъдещето и на двете държави. За съжаление, няма изгледи за продължаване на преговорите между Израел и Палестина. Оценявам ролята на госпожа Могерини, която се опитва да, да даде нов тласък на мирния процес. Трябва да кажа също така, че съм особено загрижен във връзка с изказването на популистите две държави за два народа. Това наистина е обезпокоително. Господин Ханан. Господин заместник председател, всички ние подкопаваме как ни се отразяват сами събитията. Миграционната криза. Казваме, че е наша отговорност. Ние считаме, че ние трябва да решаваме близкоисточния проблем. Ние трябва да влияем положително, но възможностите ни са ограничени, защото всичко това е в ръцете на живеещите в региона да стигна до споразумение и те изглежда са склонни да се договорят до размяна на земи и определене на по-различни граници. Европейския съюз не трябва да се намесва и да настоява за границите от 1967 година като а, крайен резултат, защото преговорите а, са а, е, за това. А, Целта не е да се доближат страните, нито пък ние да се чувстваме по-добре. Така че не всичко опират само до нас. Госпожа Морбай вече не е в залата. Госпожа Петир също не е в залата. Така преминаваме към резолюциите, свързани с положението в Беларус. Господин Поспешил, той не е в залата. Господин си има думата. Благодаря, председателю. Европейският съюз подобри отношенията си с Беларус наскоро. В тази резолюция има два положителни момента. Първо, освобождаването на политически затворници и случващото се в източна Украина. Позицията на Беларус е по-добра. Европейският съюз трябва да развива отношенията си. Двете страни трябва а, наистина да гарантират едно такова добро сътрудничество. Не може всичко да се върши от Беларус и ние в Европейски съюз трябва да направим своето, защото имаме отлично бъдеще заедно. Благодаря. Господин Ханан, благодаря господин заместник председател. Беларус реши да поеме в друга посока. Там, както в Русия и в Украина, ако мога да се изразя с езика на 19 век, имам конфликт между тези, които отстояват а, интересите на изтока и тези, които отстояват интересите на запада. В Беларус има движение в посока към автокрация. Не се отстояват ценности като свобода и автономност на личността. Ние Можем просто да дадем пример с по-добър модел. Не можем да направим нищо повече от това. Госпожа Харкин. Искам да обясня нещо и то е гласуването ми по изменение едно. Исках да изразя желанието си, че да ви обясня защо съм против. Ставаше дума за спиране на строежа преди да се направи проучване. Всички държави трябва е, да преценяват какви са техните енергийни източници, но има два важни момента. Първо, не искаме те да спрат този строеж, искаме чисто и просто да се прави независима оценка. Изграждането на ядрен реактор има глобално въздействие. Не става дума само за няколко е, ветрогенератора. Не, ядрените реактори засягат държавите извън границите на тази страна и затова поисках за повече внимание. Eu v-aș fi rugat să rămâneți în picioare. I would have asked you to stand because now we move. Преминаваме сега към обяснение на вота на доклада на Вероника Фонтане и Марин Харки на първия. Аз гласувах подкрепа на доклада за социално предприемачество и иновации. Почти а, половината от предприятията а, са засегнати. Социалните предприятия допринасят не само за заетостта, но и за социалното приобщаване, за развитието на местно ниво, както и за опазване на околната среда. Мисля, че трябва да дадем по-силна подкрепа. Често ние обръщаме внимание на онези, които са печеливши предприятия и малко обръщаме внимание на онези с нестопанска цел. Аз призовавам държавите членки изцяло да приложат директивата за обществените поръчки и за концесиите, да насърчат социалното приобщаване и предприемачество, както и да обхванат на пазара на труда най-необлагодетелстваните лица. Освен това, социалните предприятия да имат по-добър достъп до фондове от Европейския съюз. Господин си на думата. Благодаря, господин председател. В Латвия социалното предприемачество за съжаление не е много широко разпространен. Не е много ясно какво точно може да се квалифицира като социално предприемачество. Тоест няма точно определение в законодателството ни. Затова комисията трябва да подкрепя дружества, които наистина и извършват дейност с социална насоченост. При това в целия Европейски съюз има различни възможности за насърчаването на социалното предприемачество. В Латвия длъжностните лица не са много добре запознати с тези възможности. Затова комисията трябва да прояви повече инициативност, трябва да подпомага повече социални дружества, например с цел създаването на общи платформи. Така хората и дружествата ще постигнат целите, които са си поставили. Господин Хана не е тук, госпожа Морва и също, госпожа Петир също я няма. Продължаваме с обясненията на ВОТА по последния доклад, доклада на госпожа Дябалова. Харкин. Госпожа Харкин. Господин председателю, много се радвам, че успях да гласувам за този всеобхватен доклад. Става дума за това квалификациите и уменията да отговарят на търсенето на пазара. Този доклад съдържа всички елементи, които са необходими да съчетаем тези две страни. Имаме нужда от конкурентен пазар на труда, имаме нужда и от това да видим какви ще бъдат необходимите умения в бъдеще. Пазара на труда и образованието трябва да бъдат по-пряко свързани. Трябва да има мобилност и предприемачество. И не на последно място, МСП и микропредприятията трябва да бъдат подкрепени като насърчаваме принципа мисли в по-дребни мащаби. Радвам се, че парламента подкрепи този доклад. И нещо друго. В този доклад се казва, че трябва да подкрепим маргинализираните, уязвимите групи, независимо дали това са млади работници, възрастни работници или хора с увреждания, за да имат те достойни работни места. Госпожа Гонзалес. Аз гласувах против този доклад защото той предлага стари рецепти. Само ще създаде повече несигурност, бедност и неравенство. Когато говорим за мобилност, това означава миграция, означава, че повече хора ще се наложи да напуснат завинаги своите държави. Дали това е решението, дали това е решението за намиране на достатъчно заети лица дали трябва да се позволи източването на човешки капитал от е, някои държави. Ние говорим за различни форми на труд, е, нестабилни работни места, договори е, за определен срок от време и прочие. Липсва гъвкавост, освен това липсват достатъчно умения Проблемът не е а, реално в това, че хората нямат нужните умения, а по-скоро, че трябва да се постигне истински обрат а, тази политика. Господин Мамикенс има думата. Уважаеми колеги, демографското положение в Европейския съюз е сложно. Обществото застарява. Ако искаме да насърчаваме развитието на економиката, трябва да работим по-добре по-продуктивно. Трябва да проведем реформи, да разкрием нови работни места, да насърчаваме мобилността, както и да предприемем ред други действия. Аз гласувах за доклада. Ако обърнем поглед към пазара на труда, то мисля, че ще трябва да преценим в кои области да бъдат разкрити нови работни места, какво ще трябва да постигнем, как ще изглежда пазарът на труда в бъдеще. Ако си отговорим на всички тези въпроси, ще можем да постигнем баланс между економическия и социалния аспект. Европейския парламент трябва да изиска от комисията да работи по-активно. Господин Согор. Няма го в залата. Господин Ханан също си тръгна, госпожа Морвай също. С това приключваме пленарното заседание. Благодаря на колегите. Протоколът от днешното заседание ще бъде представен за одобрение на парламента в началото на следващата сесия. Ако няма възражения, ще изпратя резолюциите прияти днес на техните адресати. Закривам сесията.